Sir Robert, can we start? Okay, that's it. We needed your permission. Сър Роберт, може ли да започнем? Искахме ви разрешението. Казах го, защото сър Роберт е първият, който иска разрешение, затова този път исках аз да съм първ. And we have the honor and pleasure to have uh, Mr. Christian Господин Кристиан Лефлер е сред нас. Това е удоволствие за нас. Той е изпълнителен директор за Северна и Южна Америка. Ще говорим за Куба, но не само. Ще говорим за развитието на нещата в е, Южна Америка. Благодаря, господин председател. За мен също е удоволствие и чест, надявам се, да съм ви полезен. Накратко ще се спра на различните процеси на консолидация, на ангажименти, на постъпателно развитие в договорните ни отношения с Латинска Америка. Новото явление е Куба с братята Кастро. На външната служба и на комисията бе възложена задача да се развие, да се развие стратегия за преговори и диалог с Куба. Това беше предмет на противоречиви схващания и дълги размишления между държавите членки. Преди да решим наистина да предприемем тази стъпка, мисля, че е важно да подчертаем, че целите на тези директиви и стратегии са споразумение с Куба – Но ние не искаме да променяме фундаментално политиката си спрямо Куба. По-скоро преследваме промяна в процедурата, в подхода. Основната цел на политиката спрямо Куба е известна от дълго време а именно да подкрепим промените и модернизацията на острова, да поощрим развитието и опазването на човешките права, да разширим обхвата им за кубинските граждани. Това си остава основна цел. И е ясно, в директивите, които, в нарежданията, които получихме от съвета, в указанията, че това ще е основната ни цел при преговорите. Но защо имаме нужда от промяна на подхода? Основата, основната причина е, че нещата се развиват в Куба. Те е, го правят бавно, има нужда от голямо търпение и много строго вглеждане в събитията, за да се открият тези промени, но те са на лице. И то има някои много важни промени. В областта на економиката, например, социалните структури се променят. Също така до известна степен се променят и същността на политическите права. Ясно е, кубинците го знаят, че ние бихме поощрили развитието на тези процеси. Това, което може да направим е да помислим как ние може да съпровождаме тези процеси на промени. И това е целта на нашето споразумение. Е, искаме да създадем рамка, Изкушен съм да кажа силна рамка, но до момента нямаме договорна рамка с Коба. Може да се създаде такава рамка, в която да се преследва поощрение и задълбочаване на сътрудничеството и диалога за постигане на целите, а именно подкрепа на промените, повишаване на свободите, гражданските свободи, по-голям динамизъм и участието на гражданите в политическия процес. И естествено, в интерес, това е всичко в интерес на кубинските граждани. Европейският съюз има сътрудничество с Куба и то от доста време. То продължава вече 25 години. Имаше прекъсване, но през 2008 година отношенията се ребати, оживиха ние ще може, ще имаме възможност да се съсредоточим, да интензивираме отношенията си, да ги структурираме по-добре. Имаме нерегулярен поли, е, политически диалог на високо равнище и има тече също така технически диалог на по-низко равнище, където се обсъждат технически въпроси като превенция на катастрофи, селско стопанство, и е, по политически въпроси, включително и човешките права. Ние искаме да дадем е солидна основа на този диалог, така че има диалог в различни области, економически, политически, технически. Така че има възможност за най-различен вид сътрудничество. Другата причина, поради която ние помолихме за мандат за преговори, включително и от външната служба. Другата причина е, че въпреки, че Европейския съюз има ясна позиция, и та от години има ясна позиция, е честно да се кажа, прилагането на този принцип от държавите членки, от много от държавите членки, е доста непоследователен. Повече от половината държави членки са подписали своите собствени споразумения, декларации, меморандуми за разбирателство с Куба. Тече сътрудничество на двустранна основа. Някои от споразуменията са в унисон с европейската стратегия и те е, други са не толкова свързани с нашите основни цели. Ето защо се наложи една общностна инициатива, която ще ни позволи по-висока степен на съгласуваност на подхода към Куба. И мисля, че това ще е положително за всички нас, а също така и за Куба. Целта е един съгласуван, консолидиран подход. Получихме указанията от съвета на 10 февруари. Свързахме се с кубинското правителство. Осведомихме ги за този мандат. Получихме формалното а, съгласие, че те също са съгласни на сътрудничество. То още не е започнало, тъй като няма а, подходящо съответствие Изчакваме момента, когато от европейска страна ще имаме контрпарт, ще имаме съответен партньор от кубинска страна, с когото ще може да започнем преговори по посока на едно споразумение. И ако ми позволите, господин председател, ще осветля картината по отношение на някои други процеси. Тази седмица ще бъде важна, защото на 21 март ще има среща в Брюксел на главните преговарящи от страните Меркосор и моите колеги от Генерална дирекция търговия ще обсъдят въпроса, докъде сме стигнали с реципрочната либерализация на пазара. Дали сме постигнали задоволителни резултати, дали ще може да динамизираме процеса на преговори с страните от Меркосор. Надяваме се, естествено, да имаме успешен резултат в много близко бъдеще. Има големи трудности все още между държавите членки на Меркосур да трудности да определят своята, така да се каже, оферта. Ние се надяваме техните оферти да са достатъчно амбициозни, така че да дадат добра изходна точка за преговори. Ние много се надяваме, но не сме напълно уверени, че ще имаме тази подходяща изходна точка. След тези, тази среща, моят колега с удоволствие ще ви информира за резултатите. Ние във всички случаи сме настроени да бъдем активни и да говорим за, по търговски въпроси, но не само по търговски въпроси. Има доста точки, по които са необходими дискусии, но те са сравнително маловажни в сравнение с търговско-економическите въпроси, които трябва да се решат. А следващата седмица ще, в Еквадор ще, има, ще се състои втория кръг на преговори, посветени на многостранното споразумение между Колумбия, Перу и Еквадор. Имахме първия рон през януари, след редица подготвителни споразумения от миналата година – И фокусът върху Еквадор беше ясен. Еквадор знае какво трябва да направи, за да може да влезе в тази обща рамка, която вече съществува с Колумбия и Перу, но предизвикателствата са големи тъй като Еквадор искаше да привнесе допълнителни въпроси и области по които Еквадор смята, че заслужава специални преференции, тъй като има разлики между Еквадор от една страна и Перу и Колумбия от друга страна. Това са нови въпроси. Въпроси свързани с нетарифни определения – въпроси, които трябва да бъдат решени колкото се може по-бързо в рамките, естествено, на тези преговори. Но отново подчертавам, трябва да оценим ситуацията в светлината на резултатите от срещата следващата седмица. На следващо място Мексико и Чили. Там имаме вече съществуващи рамки, но искаме да ги актуализираме. С Мексико е, сме създали обща смесена група. Съсредоточили сме се върху сътрудничество, диалог и търговия и економика. Ще има през, имаше през февруари среща в Мексико Сити достигнахме до обща визия за бъдещето ни сътрудничество. През следващите месеци ще се ходят отново разговори. Ще имаме тета -тет среща, ще имаме и видеоконференции. Нашата цел е да изработим един общ доклад. преди есента. Доклад, който да включва препоръки, препоръки към политическите лидери в Мексико и Европейския съюз за обхвата на сътрудничеството. Мексико иска този доклад и целите заложени в него да са много амбициозни. Мексико искаше да се включи в преговорите с САЩ по ТИТА, но нито Штатите, нито а, Европейския съюз искаше това споразумение да бъде структурирано като многостранно. Мексико се стреми към преговори с Канада. За последните 12 години опитът ни сочи от преговорите с Канада и от преговорите с Штатите, че едно актуализирано споразумение с Мексико е повече от навременно. Службите на комисията ще изработят предложение за, за, за това споразумение. Естествено, предварително трябва да се изготви проучване а, за, за критериите, за акцентите, но това ще го направим. Сега за Чили. Малко сме позакъснели с Чили но също има единство по въпроса за адаптирането, за осъвременяването на споразумението с Чили. Има предложение вече. Чили не е толкова амбициозен своите предложения, но ще говорим с властите в Чили и ще се опитаме да завишим нивото на амбициите, така че е, то да отговаря и на нашата визия за това какво може да, как може да си сътрудничим с Чили, така че двете споразумения с Чили с и Мексико да са горе-долу на едно и също равнище. Ясно е, че дискусията с Чили ще трае по-дълго време. Вероятно, края на тази година, началото на следващата година ще имаме по-ясна визия за това, а, как да се развият нашите отношения. Извинявайте, че говорих малко по-дълго, но се надявам, че бях полезен. Eh, ви благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Лефлер за картината, която ни образ, обрисува. Сега във връзка с, с отношенията ЕС Латинска Америка трябваше да се изяснят всички тези неща. В момента се водят преговори по доста въпросите и, че наистина не бива да губим общия поглед и да не забравяме кои са приоритетите. Сега по реда, по който вие говорихте. Първо Куба. Вие казахте, че съвета на министрите е, е констатирал, че има политически промени в Куба. Самият факт, че сме, сте получили мандат за преговори, говори, че а, е, той е, че тези промени са били а, е, важни. А, Куба е единствената латиноамериканска страна, с която все още нямаме договор. Знаете каква е позицията на Европейския парламент. Ние държим на спазването на човешките права. Това е идеята на връчването на наградата Сахаров. Констати... Можете да констатирате, че в никакъв случай Европейският парламент парламент не е бил пречка по отношение на възлагането на мандата за преговори. Това, на което се надяваме е, че отношенията наистина ще се подобрят и а, нашият колега Луизианес ще може да влиза свободно в Куба. Искам да ви попитам какъв е горе-долу графикът за провеждане на тези преговори така че наистина да се сключи споразумение и да има политически диалог, защото тук споменахте заключенията на съвета и общата позиция на съвета. Но в края на всички тези действия, ако всичко върви добре, ще има споразумение, което ще трябва да се ратифицира от парламента. На второ място, много сме радостни, че Еквадор иска да се присъедини към споразумението с Перу и Колумбия. Надяваме се, че скоро ще има нов кръг от преговорите. Тук искам да ви обърна внимание – че непременно трябва да подчертаете пред представителите на Еквадор, че трябва да се пазят интересите на европейските предприятия. Сега преговорите с Меркосур. Аз съм докладчик за споразумението за асоцииране. Нещата вървят доста разочароващо не видяхме никакви конкретни предложения и положението е такова още от 2004 година. Може би вече е време да се очертаят конкретни перспективи, за да може кръгът да се затвори. Става въпрос за важно споразумение. Това са два блока – с голямо значение по отношение на населението си, на брутния вътрешен продукт и прочие. На 29 март ще има, доколкото разбирам, конкретно предложение, за да може блокажа да бъде преодолян. А сега за споразумението за асоцииране с Мексико и Чили, по-скоро за подновяването му. Господин Лефлер много добре знае моята позиция по този въпрос на среща на върха Европейски съюз СЕЛАК миналата година работните групи получиха мандат за проучване и установяване на най-важните теми, които ще играят роля в бъдещите ни отношения. В Мексико, например, имаше конституционна промяна, която дава възможност за отваряне на важни сектори за конкуренцията, нещо, което ще послужи, ще бъде от полза на европейския бизнес. Става въпрос за енергетиката и телекомите. Мисля, че прекалено дълго вече се проточва работата по този въпрос. Приключвам, просто Латинска Америка е моята тема и за това моля за малко повечко време. И без това повечето депутати ги нямат, а пък искам да се възползвам от присъствието на господин Лефлер. Сега за споразумението с САЩ. Добре би било преди това да говорим за споразумението с Мексико, защото това с САЩ очевидно ще, преговорите ще продължат в главна дирекция търговия. Комисията очевидно се концентрира върху американците, но не бива да забравяме и останалите приоритети, защото а, тези споразумения ще бъдат в интерес на европейския бизнес. Сега за Чили. Важно би било да се спази график. Uh, моля всички, които предстои да се изкажат, да се придържат а, а, към максимум 3 минути време за изказване. Ще искам да оставя достатъчно време за 20-те записали се за изказвания. Първо искам да благодаря на господин Лефлер за идването му тук и за богатата информация, която ни поднесе. Тя е от голямо значение, защото, както знаете, Аз от 40 години съм в политиката. Възхищавам се на дипломатическия език, който е много елегантен, а всъщност не казва нищо. Същото се получава и в момента. Добре, разбираме, че няма нищо ново. В такъв случай нека да кажа на господин Салафранка, който ме цитира. Ние добре го познаваме. Господин Лефлер също вече го познава доста добре. Знаете, че аз съм е, екстрадиран от е, Куба Господин Лефлер, когато разговорите с представители на кубинското правителство, кажете им да си ми върнат парите за визата, която, които ми взеха, когато ме накараха да си извадя и виза за излизане от страната. Това си е жив пладнешки обър, обир да ми върнат парите за визата. Това би бил добър сигнал. а, хората, които водят преговорите, парламентът и Европейският съюз не могат да бъдат екстрадирани. Те винаги могат да влизат в а, Куба. Нещо, което си е жив напредък в сравнение с миналото. Цялата ирония е не, че става въпрос за мен и моето прогонване от страната, това можеше да се случи и с друг депутат в друга страна. А, и приключвам. Искам да кажа две думи за Меркосур. Това са много важни преговори. Не е необходимо да повтарям какво значение имате? През март 2014 година когато е, мандатът на Европейския парламент е на приключване, все още няма дори и дата, е, която да дава перспектива за приключване на преговорите. Няма разменени предложения. И е, това наистина е много жалко. все пак е, има нещо добро, а именно, че няма споразумение между страните за това, че са се провалили преговорите. До там чак не се е стигнало. Но аз наистина много държа да има договор за асоцииране между ЕСА и Меркосур. Господин Танък, заповядайте. Имате три минути. Благодаря, господин председател. Господин Лефлер, е, е, тук съм все едно. Вашият английски е изключително добър е, и е, от началото предполагах, че сте ми съгражданин. Поздравления за назначението ви на тази, този пост. Ние с вас още не се познаваме, но аз съм е, голям приятел на Латинска Америка. Много ме вълнуват въпросите, свързани с Куба и с липсата на закрила на правата на човека там, откакто страната се управлява от фамилията Кастро, е ясно, че е, и докато тя се управлява тази фамилия, е ясно, че не можем да се надяваме прекомерно, че режимът ще се промени нещо, което въжи и в страни като Венецуела, но все пак могат да се договорят някакви промени. Виждаме какво става тук. Е, експансионизма на Русия, е, новия подход е, в международен план на Китай. Много е важно за всички, особено за Великобритания, Латинска Америка да се подобрят отношенията и на двустранно, и на многостранно равнище. Може би е добре да направите е, коментар по е, нещата в общ план. Ясно е, че е, ще има големи обсъждания по трансатлантическия договор за търговия. Вече има Северноамериканска зона за свободна търговия, има преговори с различни страни, включително с Чили. Целта е да се разширим и отвъд Тихи океан е, за да може зоната за свободна търговия да включи и демократични държави в Азия, като Япония, например. Смятате ли, че през следващото десетилетие това е възможно да има една зона на съдействие и е, търговия, обхващаща е, демократичните страни от Япония през Америките до Европа? Госпожа Лесинг. Ще бъда кратка. Просто искам да кажа, че според моята политическа група крачката на Европейския съюз към двустранно споразумение за сътрудничество с Куба би следвало да бъде подкрепена и приветствана. Според нас е необходимо да има политически диалог и споразумение за сътрудничество. Разбира се, преговорите трябва да преминат в дух на взаимно уважение и зачитане на суверенитета на Куба. Тук ще кажа, че Куба е единствената страна в света, по отношение на която Европейският съюз има така наречено срещу наречената обща позиция. Няма друга такава страна, независимо от е, ситуацията с човешките права или политическия режим там. Искам да кажа, че наистина би било добре е, тази съвместна позиция да бъде отменена в най-скоро време. Крайсел Благодаря, господин Крайсел Дорфер. Има да... Е- Благодаря. Това, тази работа с Куба край няма. 2000-та година имаше лека крачка напред, после имаше две назад. Тогава Хайде Маривичо Рекцойл беше министър на развитието в Германия. После ни се дадоха някакви обяснения, които ние разбрахме и те престанаха преговорите. Мисля, че решаващото е, че там все още са на власт братята Кастро и техния режим. Нещо, което съм установявал винаги посещавайки Куба обаче е едно и то е безспорно. Кубинците никак не обичат отвън някой да им казва какво да правят. Те са много горд народ. Мисля, че дори са по-горди от испанците, ако трябва да бъда честен. Те винаги ни казват, даже помагайте ни повече, да, и, за да не се налага да понасяме а, страната, чиято колония бяхме. А, Помните какво стана в Бразилия след военния преврат, тогава нямаше силен Европейски съюз. Спомнете си колко време мина до осъждането на този е, акт. преди това се настани там промишлеността, Volkswagen имаше заводи и така нататък. По отношение на Китай не знаем откъде да започнем, а по отношение на Куба е, говорим за всички права. За Русия не знаем какво да правим, нали? Ако ще има санкции, не сме сигурни дори дали ще има такива. Та искам да попитам едно, ще има ли някакъв напредък с Куба и как, каква е връзката между Венецуела и Куба и новия президент в Венецуела. Помня втора година, когато Хрущов искаше да инсталира ракетни установки в Куба, Кенеди каза, ами тогава ще има война. Струва си да се върнем към миналото. А за Меркосур въпросът е те дали ще се разберат помежду си. Имаме огромен проблем с Кристина Кирхнер в Аржентина. Може би трябва да започнем с договор с желаещите, а другите да се присъединят защото и за Меркосур вече дискусията се проточи толкова много години, без да виждам някакъв напредък. Все пак е, важното е да има ефект за някоя от страните. So, und die letzten fünf Sekunden schenke ich Well, thank you very much. Благодаря много. Заповядайте. Thank you, Chair, and thank you, honourable members, for your comments. Um, благодаря много на всички за коментарите. Нека първо да започна от е, е, това, което господин Танък нарече общия план. А, първо, господин Танък, не, не сме сънародници, но действително доста време съм живял във вашата страна. Макар, че малко съм позагубил кардивския си акцент. Мисля, че ако си говорим откровено, може да се каже, че страните е, от западното полукълбо са в общи линии страните, с които имаме най-много общи характеристики в начина по който виждаме обществото, визията ни за обществото, начина по който виждаме отношенията и е, развитието на обществото и правата на индивида. Всичко това се основава на исторически е, причини, е, на общи езици и прочие, но също така всичко това зависи от големия напредък в Латинска Америка, където страните до голяма степен са жизнени демокрации. И в по-общ план, разбира се, трябва да си дадем сметка, че все още има някои доста сериозни предизвикателства при консолидирането на постигнатия напредък. Защото в крайна сметка основната ни цел е правителството да бъдат ефективни, да бъдат отчетни и да бъдат представителни. По-рано се действаше така. Печелят се изборите и пет години е, си правиш каквото си искаш. Но това не е стабилен модел и не е модела към който се стремим. Нито ние, нито а, все повече е, и гражданите на Латинска Америка. Именно за това нещата продължават да се променят там и се отварят нови възможности за сътрудничество, за диалог за обмен на, на опит между Европейския съюз и Западното полукълбо. Именно в такъв е, вид диалог сме ангажирани и точно такъв тип сътрудничество търсим. Правим го амбициозно. И, както ми се ще да вярвам, и с е, все по-голямо доверие все по-голямо взаимно доверие. Съвсем скоро се върнах от последното ежегодно от последната ежегодна среща в рамките на а, диалога по правата на човека с Мексико. А, изключително много напреднахме там. От началото мексиканците бяха а, изключително скептични и нямаха никакво желание да работят с гражданското общество, но лека по лека се предвижихме и стигнахме до един изключително а, амбициозен а, план, а, желание да се търсят нови области на сътрудничество и активно ангажиране на неправителствените организации и гражданското общество. Всичко това стана само за няколко години. Мога да дам и много други подобни примери, така че мисля, че в цялостен план може да се каже, че доста добре е. можем да продължим да преследваме съвместните си цели и със своите партньори. От Канада на север до Аржентина и Чили на юг. Разбира се, при някои от страните там преговорите напредват по-бавно, включително и тези с Куба, но мисля, че и при по-трудните преговори, поради цялостния контекст, който опитах, описах, можем да очакваме значителен напредък. Господин Салфранка спомена графика за преговорите с Куба. А, все още нещата а, са на етап планиране. Щеше ми се да можех да ви кажа какъв е графика, но а, ние предложихме определен график. колегите, с които преговаряме от кубинска страна, вчера ни отговориха, че тези дати не ги устройват. За това няма как да ви кажа какъв ще бъде графика на този етап, но в момента, в който се оточнят нещата, ще напреднем, ще се формализират преговорите, ще има и неформален а, обмен между формалните срещи и оттам нататък колко бързо ще напредваме, ще зависи основно от това как ще реагира кубинската страна на нашите цели. Куба си дава много добре сметка, че всяко едно споразумение с Европейския съюз е, би включвало и е, обичайните клаузи, свързани с управлението, демокрацията, правата на човека и неразпространението на оръжие за масово унищожение. Неформално от страна на Куба имаме потвърждение, че това за тях не е проблем. Разбира се, както може да се очаква, затрудненията ще дойдат, когато започнем да обсъждаме конкретните подробности. Все пак а, започват преговорите, а, имаме съгласие по някои общи ценности и имаме общ мандат който е даден от държавите членки в съвета и а, който може да бъде променен само от а, тях. Та иначе се договорихме с кубинските си партньори, че преговорите ще продължат независимо от тази обща позиция на съвета, но вземайки предвид нейното съдържание. По преговорите с Еквадор. Там нещата вървят малко по-лесно, защото можем да очакваме е, някакъв конкретен крайен резултат, е, който до голяма степен е подобен на постигнатото с Колумбия и Перу. Тоест работим вече в една установена рамка. Разбира се, нещата се привеждат в съответствие с характерните особености на всяка конкретна държава, но ам, в случай няма особени разлики а, между тази страна и нейните съседки на север и на юг, така че нещата няма да са особено сложни. Въпросът за инвестициите обаче е доста сложен. Еквадорците си дават сметка за това. И в последните седмици на преговорите те промениха някои формулировки, за да ни покажат, че действително си дават сметка, че смятат, че разбират колко важно е за Европейския съюз да се дадат определени гаранции и нивото на защита на инвестициите да не бъде по-низко от това в съществуващите двустранни договори. За нас тази тема е много важна и ще продължим да настояваме това в дългосрочен план. Преговорите с страните от Меркосур по отношение на тези преговори също ми се щеше да може да ви дам по-конкретен график. Това може да стане възможно а, съвсем скоро. Сега в петък продължават преговорите, имаме още една среща. На този етап получаваме положителни сигнали. Има един допълнителен проблем, а, че тези сигнали се получават от отделните държави членки. Когато се съберат обаче заедно, може да има някои противоречия и това да намали амбициозността на програмата и на страните от Меркосур като група. При преговорите с Мексико и Чили не чакаме да приключат преговорите с Съединените щати. Аз мисля, че когато се преговаря, трябва да се преговаря по всички фронтове паралелно. Ясно е, че някои неща трябва да се договорят първо с едни партньори и после с други, но преговорите напредват и при едните, и при другите преговори. По отношение на Чили, от доста време чакаме правителството да излезе с предположение за надграждане на споразумението след срещата с Сантьяго миналото лято. За това сме малко по-назад с Чили, отколкото с Мексико, но подготовителната работа продължава да тече и то доста добре. Първо се изготвя мандат за преговори – и оттам нататък, когато получим позицията на Мексико, всички участници в преговорите ще имат достатъчно яснота за подготвената информация, така че ще се напредне доста по-бързо, за да се надгради това споразумение. И накрая, може би, като последен коментар, Нека да се върна към Куба. Ще засегна, може би, някои други преговори. Не съм съгласен с онези, които твърдят, че прилагаме, че мерим с два аршин. с всички партньори и преговаряме по-отделно, но, както казах, имаме много общи елементи в начина по който виждаме въпроса за обществото и индивида. Така че е, можем да продължим да работим амбициозно и да залагаме амбициозни цели. И мисля, че това е най-добрият сигнал, който можем да подадем и към партньорите си в региона. И онези, с които преговаряме, и онези, които все още не са ангажирани в този процес, а и онези, които в момента се сблъскват с трудности, като Венецуела, с която нямаме договорни отношения. Мисля, че е важно в контекста на преговорите със страните от Меркосур, да демонстрираме нивото на амбиция и нивото на изпълнение и приложение на договорите, което очакваме от всяка една страна, която е членка на Меркосур. По този начин ще запазим и имиджа си в региона. Благодаря. Благодаря. Надяваме се, че и в бъдеще ще може да обменяме мнение. Виждате, има голям интерес от страна на нашите колеги. Интерес към вървящите в момента споразумения. Разбира се, Куба е специален случай в нашите отношения. Благодаря ви. Благодаря още веднъж. Uh, I would like to announce that uh, the next item а сега е следващата точка, която е размяна на мнение с господин Стефано Мансервизи, новоназначен ръководител на делегацията в Анкара, ще е при закрити врата. Така че колегите, които могат да останат, имат позволение да останат, моля да останат, но другите са помолени учтиво да напуснат залата. Hey. yes.